Комитета е, за защитата на животните при е, научни изследвания за Европейския парламент. Тримесечният срок започва да тече от утре, 18 юни. И е, протоколът от това съвещание ще бъде представен на парламента на неговото следващото заседание. Ако не възразявате, резолюциите, които са прияти на настоящата сесия, ще бъдат незабавно предадени на различните институции.